Sorry Sylvia Yvonne, we'll, we'll begin now. Just it was only, um, there was only two members present, but we can get... Добър ден. Има само двама депутата, които са в залата, но можем да започнем. Има малка промяна в дневния ред. Започваме с десета точка днес, именно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой. Госпожа Силвия Иван Кауфман ще представи своя проекто доклад като докладчик. Okay, so, um, Sylvia Извинете, че малко ви накарах е, да почакате. Госпожо Кафмо, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря. Добър ден на всички колеги. Живеем в променливи времена. Всичко се променя бързо, благодарение на цифровизацията и всичко това има въздействие върху начина, по който ние плащаме за това, което купуваме. Не касови плащания, онлайн плащания, прехвърляне на средства през интернет, използването на виртуални средства. Всичко това вече започва да става все по-преобладаващо. Какво означава това? Че също така привлича интереса на престъпните групировки. Като гледам данните от 2013 2013 година насам, виждаме, че измамите с кредитни карти сериозно ни тревожат. А пък това вероятно е само връхчето на айсберга. Необходимо е да проучим статистиката, която е богата по тази тема. Що се отнася до онлайн злоупотребите? често има презграничен елемент в тях. Извършителите и жертвите, пострадалите не непременно са в една и съща страна, което затруднява все повече е, разследването и наказателното преследване. И освен това има много големи разлики в различните деяния. Целта на директивата е да се установи минимално изискване, що се отнася до санкциите и наказанията за извършените престъпления в тази област. Поред нас рамката, която знаем, че е създадена 2001 година, е факт, но ролите и разпоредбите не са усъвременени, имайки преди промените, които настъпиха в периода до сега. Има много добри аргументи в полза на а, обновяване, усъвременяване, актуализиране на нормите. Предложението на комисията е пред нас. То предполага разширяване на приложното поле за включване и на виртуалните валути – създаването на равнопоставеност между извършените престъпни деяния, също така и хармонизиране на минималните и максималните санкции. Когато става въпрос за а, юрисдикция, за а, правомощие и подсъдност. Мисля, че е, трябва да подкрепим мерките, които са насочени срещу борбата с злоупотребата. Като цяло предложението е разумно. Необходимо е да има по-тясно сътрудничество между правоохранителните органи. Това е една естествена последица, разбира се, свързана с борбата с престъпността, която не познава граници. Нужно е по-тясно сътрудничество да има и също така европейска всеобхватна статистика в тази област. Подкрепям инициативата на комисията с новото предложение което прави. Това наистина е свързано с а, а, промените, които се налагат от приемането на договора от Лисабон и ролята на парламента в тази законодателна област. Освен това, към това искам да добавя също така някои предложения за изменения, които съм подготвила. Мога ли да ги разгледам тези основни пет аспекта? Първо, подкрепа за пострадалите. Всеки, който е пострадал от злоупотреба с кредитна карта, знае, че има изключително много негативни последствия, включително накърняване на репутацията, може да се накърни и кредитоспособността на лицето и проче. Техниките за наказателно преследване, за разследване трябва да се упростят, също така онлайн нотификация трябва да е, може да се е, изпрати, за да се оповести извършена измама. Евроюст и Европол изцяло участват е, в засилване на мерките в тази област. Що се отнася до превенцията е, в престъпните деяния? Наистина е, трябва да имаме предвид новите технологии и да предоставим на потребителите познанията, уменията, за да могат те сами да се защитават от злоупотребата. Очевидно, необходимо е да се действа и бихме желали е, да е по-кратък периода за изпълнение, за транспониране на нормите и надяваме, че комисията ще може да направи и оценка след 4 години на акта. И в заключение, господин председател, много важен коментар, ако ми позволите, искам да направя по втори член на предложението на комисията – тук се уреждат отделните определения, съвместими за директивата в интерес на последователност, целесообразност и връзка с останалите директиви. Ние а, проведахме разговор с Комисията по економически въпроси, която е водеща по тази тема и във връзка с предложението за промяна на директивите. Имаме конкретно изискване. Също така трябва да се извърши довършването на вече предприятата дейност във връзка с директивата за изпиране на пари и да се усъвместят съответно понятията и определенията с тази директива. Сроковете за е, внасяне на изменение са 11 април в 5 часа след обяд. 25 и 26 април съответно, бихме желали да проведем дебат по тези изменения и ако се придържаме към предложения график на 25 юни ще се гласува в комисията. Много благодаря за вашето внимание. Благодаря, Силвия Ивон. Последното, което казахте от процедурен характер, позволете да уточна. По втори член на предложението на комисията, наистина това е изцяло в правомощията на комисията по економически въпроси и определенията по различните платежни средства съответно. Трябва да имаме предвид, че всяко изменение по втори член няма да се гласува в комисия Либе. Това бих желал да уточна и а, също така сроковете. Разбира се, вие ги споменахте и така. А, тези са докладчици, които са в залата. Имат ли желание да вземат думата? Заповядайте. Благодаря. Искаме да кажем, че подкрепяме предложението на Европейската комисия. Това е важно предложение и то се отнася до цялостния пакет на законодателни актове, свързани с сигурността. Много сме благодарни на докладчика за предложението, което току-що беше представено. Съгласни сме, особено, що се отнася до защитата и прилагането на механизмите, по-доброто сътрудничество между полицейските и съдебни органи, и също така по-доброто сътрудничество между Евроюст и Европол при обмена информация и също така по-краткия период на транспониране. Бихме искали за това да благодарим на докладчика госпожа Кауфман. Както вече казах, съгласни сме с проектостановището в по-голямата му част. Независимо от това, ще внесем някои изменения, за да подобрим този документ. ли? Благодаря, господин председател. Благодаря на Силви Кауфман за доклада. Това е отлична отправна точка за работа. Директивата е много важна за ефикасната борба срещу измамите. И то на европейско ниво. Последното рамково решение не вземаше предвид е, много сериозните развития в е, възможностите за виртуални плащания и е време да я преустро... да преразгледаме директивата. Трябва да има и по вече ангажимент от страна на Европол и Евроюст, особено по отношение на жертвите. Много сте прави, че е много притеснително тази кражба на идентичност – също така, реално няма никакво преследване на подобни е, нарушения. За това трябва да се опрости и възможностите за предявяване на искове и да има система, която да дава възможност да се действа по-бързо. Някои е, аспекти от текста е, има смисъл да бъдат доизчистени, добавени нови елементи. Е, препоръчваме, например, да се създаде едно европейско звено за финансово разузнаване. После може би проблемите с сроковете, в които се подават сигнали за подобни нарушения, би много добре ще да имаме достатъчно бързо и вашите предложения за изменения, за да можем да действаме по текста. Господин Корал. <clears throat> Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Благодаря на докладчика. Благодаря и на комисията за нейното предложение. Споделяме това, което каза докладчика в своето съобщение и осъзнаваме, че това е нещо важно за европейските граждани. Също така важно е да спрем източниците на финансиране и потоци на финансиране за организираната престъпност. Трябва да попречим на всяка цена на финансирането на престъпните организации, включително и чрез да спрем извършването на измами от тях. И съм съгласен с автора на становището, че трябва да има повече съгласувано с директивата срещу изпирането на пари. И има два важни аспекта тук за мен. По-добрата защита на жертвите и по-голяма подкрепа за тях. Трябва да се улесни съобщаването за престъпления, извършени в интернет среда. И що се отнася до периода за транспониране, така че той да бъде две години, смятам, че това е добро предложение. Ще внесем някои изменения, например, свързани с измамите и дефиницията за фалшифициране и измами. Също така необходимо е да се приведе в съответствие с други законодателни актове определението за юрисдикция. Може тук да има противоречия и това ще доведе до много отрицателни последици, защото може един съд да не разглежда такива дела, защото не е признат за компетентен в тази сфера. Затова трябва много ясно да се определи юрисдикцията. Изцяло съм на разположение на госпожа Кауфман, за да може текста да бъде по-целенасочен, за да може ефикасно да се борим срещу престъпността. Благодаря. Клод, благодаря ви, Силвия, за прекрасно свършената работа. Аз имам някои конкретни предложения по конкретни въпроси, но това не е по политически причини. Става дума по-скоро за по-голяма конкретизация. Изцяло съм съгласен с вашия текст. Много се радвам, за това, че посочвате отговорността на държавата спрямо жертвите. Няма да повтарям това, което вие казахте. И аз смятам, че наистина необходимо да се защитават и подпомагат жертвите на тази проява на организираната престъпност. Благодаря ви за доклада. Силвия, чухме много положителна реакция от докладчиците в Сянка. Дали искате да кажете нещо като заключителни бележки? Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички, които са се изказали. Мисля се, че е много важно и правилно да говорим тук за защитата на жертвите. Това е един съществен, приоритетен въпрос. Също така трябва да създаде подходящо разписване на правомощията и също така на юрисдикцията. И трябва, разбира се, тук да бъде включен и Евроюста, за да има яснота при вземане на решения, за да няма нито при покриване на компетентностите на държавите членове, нито пък да има празноти. Още веднъж благодаря на всички, които ще внесат изменения към моето становище. Знам, че всички заедно ще постигнем един добър текст. Благодаря ви. Доколкото разбирам, Европейската комисия иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко приветствам становището особено измененията, които засилват подкрепата на жертвите, нещо, което се вписва в целите на нашето предложение. До някъде сме загрижени от измененията, които предлагат задължително съобщаване за измами. Ние проведохме оценка на въздействието и също така сме срещали с заинтересованите страни. Смятаме, че това е прекомерна тежест и за административните органи, и за сектор, без да има реална полза от това предложение. Ние искаме нашата директива да бъде технологично неутрална, за да може съдебните и правоохранителните органи да имат подходящата правна уредба, за да могат да се борят срещу престъпленията онлайн. Благодаря ви. Благодаря, каза председателя. Благодаря ви за това заключение. Благодаря ви, колеги. И както вече чухме. 11 април в 17 часа е крайният срок за внасяне на изменения. Сега нека да преминем към точка 11. Ние всъщност очакваме господин Лежери в 9.45. Той все още не е пристигнал. Колеги, ако не възкъсявате, може би да направим едно малко прекъсване до 9.45 и и ще започнем с точка 11, която е посветена на Frontex. Ще ви помоля да се върнете в тази зала в 9.45.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 тук господин Фабрис Леджери, който ще ни представи съвместната операция Темис и свързаните с нея въпроси, отнасящи се до основните права и госпожа Мукула де Фернандес, която отговаря във Фронтекс за основните права. Ние ще видим сега една кратка видеопрезентация. Господин Лечери ще се съсредоточи в своето изложение на операцията Темис. Той ще ни предостави актуална информация във връзка с тази операция. Разбира се, колеги, винаги ще имате възможност, както винаги, извинете, ще имате възможност да зададете въпроси, които са свързани с операцията Темис и Европейската агенция за гранична брегова охрана. Координаторите посочиха също, че следва да поканим и служители отговарящ за основните права в агенцията Frontex, госпожа Фернандес. Тя също така ще се изкаже. Тя ще направи кратко изложение и разбира се също така ще отговори на вашите въпроси. Така че Искам да кажа, че тя ще допълни изложението на господин Лечери. Специално съм кратко, кратък в увода, за да преминем към същинските въпроси. Дали можем да започнем с видеоматериала? please go ahead. Заповядайте, господин Лежери. Благодаря, господин председател. Добър ден на уважаемите евродепутати. Вие видяхте видеото. Там в кратък вид се е, представят основните елементи от операцията Темис или Темина. Нека да коментирам сега общата ни работа с страните членки, особено с италианските власти. Започнахме през лятото на 2017. Италия пожела, но също и ние бяхме установили, че е, схемите на миграция и на транснационалната престъпност започнаха да се променят в е, Средиземноморието. От е, Тунис, Алжир имаше повече пристигащи в Италия и то директно повече заплахи за сигурността, трафик на дрога и потенциална терористична заплаха. Това беше е, в резултат на неоткрити влизания в страната. А и е, поради положението на ИДИЛ в Сирия и Ирак. На 1 феврари тази година операция Теми започна с официалното си начало. И така се налагат някои нови понятия и схващания. Първо, приемствено с е, операцията Тритон. Търсеното и спасяването по море е част от е, мандата и целите на Темис или Темида – има съответно е, предоставен капацитет на Центъра е, за морски действия, няма ограничения, т.е. оперативното ни поле на действие не е ограничено с е, обхвата на операциите за търсене и спасяване по море. Също така, така наречените приемни центрове Hotspots в Италия се налага като практика за вземане на отпечатъци, регистриране на мигрантите и съответно да се предостави е, възможност на, за предоставяне на информация на ЕАЗО. Извършват се също така и е, проверки от италианската полиция, ако има съмнения за сигурността приемственост, тясно взаимодействие с операция София. Това се осъществява от 2015 година, т.е. този вид приемственост. Кои са новите аспекти на операция Темис? Първо, нека да ви припомня, че разработваме функции за брегова охрана в съответствие с новия ни мандат и на базата на полуките от пилотни действия в това отношение вече разработваме по-стройна концепция за дейността за крайбрежната охрана на базата на правоприлагащи дейности. Заедно с задачите по спаси... Е, издирване и спасяване по море. Нека да напомня, над 800 е, сведения за е, подозрителни съдове бяха обменени е, с различните агенции, включително ЕМСА. Работиме и за изграждане на капацитета на бреговата охрана. Надграждаме и на базата на вече получения опит в борбата с трафика с наркотици. Италия, Албания и Гърция си сътрудничат и именно за това съсредоточихме така основните ни дейности по прилагане в този регион. Използваме в програмата и е, от полуките от е, програмата за е, многоцелево наблюдение посредством летателни апарати. Така успяваме да откриеме потоци, които до сега не бяха откриваеми. Тоест миграторни потоци, идващи от Тунис и Нигерия – някои така притеснения, свързани с сигурността по отношение на тези не установени потоци на миграция от Тунис и Нигерия също съществуват. Работиме и по други дейности, свързани с незаконен риболов и трафик на дроги. В операция Темида започваме и с граничен контрол по островите, с нови техники, примерно с термопроверки на МПС. което дава възможност да се установят и други е, мигранти, които стигат до Италия без да бъдат открити. Изменихме също така и е, полето на действие в е, съгласие с италианските власти. Както знаете, по съответния регламент изпълнителният директор на агенцията подписва оперативния план, но трябва да го съгласува с властите на приемащата страна. В този случай италианските власти. Тоест разширихме оперативното поле от западната част на Сърдиния до Адриатика. Така, срещу Западните Балкани. А по искане на италианските власти не препокриваме оперативното поле с зоната, която покрива Малта – за издирване и спасяване. Също така и е, либийската зона. Може би си спомняте, че миналата година либийците също обявиха такава зона, в която извършват операции за издирване и спасяване Операцията Теми се конструирана на базата на полуките, които си извадихме също и от е, събирането на лични данни. Frontex и гранична е, Крайбрежната охрана имат право да събират е, лични данни по различни дейности по опазване на външните граници. Сега вече сме наясно как да събираме, обработваме и споделяме лични данни за, за наказателни процесуални действия. Това извършваме в сътрудничество с страните членки и Frontex, естествено. С което разработихме съответния оперативен план на операция Темис или Темида. Новият план отразява повече акцента върху правоприлагане – т.е. работа в областта на правосъдието и правоприлагането. Направихме го, като същевременно разработихме и функциите на брагова охрана, които допринасят за дейността по издирване и спасяване по море. Какво е положението, по, доколкото ние сме запознати с него тази година? Първо, ясно е от оперативния план, че след три месеца работа по операция Темес ще има оценка. Споразумяхме се с италианските власти да не чакаме цяла година, а да направим оценка след три месеца, края на април, началото на май. Ще го направим съвместно с италианските власти. От 1 януари тази година около 6000 е, незаконни мигранти бяха установени в е, този регион, което е 62% по-малко от миналата година. Интересното е, че Либия, която е страна, от, от която излизат само 71% е, от е, емигрантите. Миналата година е, те бяха над 90%. Сега от Тунис идват 20% от емигрантите. Турция е от Турция директно идват 5%, от Алжир 2%, от Гърция по морето и Италия 2%. И Имаше и един случай е, на мигрант от е, Черна гора. Не знаем дали така е просто единичен случай или това е началото на нов е, миграционен е, маршрут от Западните Балкани към е, континентална Италия. Това, което можем да кажем е, по отношение на разбивка по националност – Най-многобройни са идващите от Еритрея 1500 тази година. Втората националност, която пристига в Италия, са тунизийци. 1200 почти, след това Нигерия, Пакистан, Либия. Е, това е ново, мигранти от е, Либия, нова тенденция. И е, Кот Дивуар. Какви са цифрите по от операцията за издирване и спасяване? Тази година Frontex е участвал в 23% от случаите. Тоест, не само броя на откритите лица, но и броя на спасените такива на 23%. Тоест, делът е абсолютно същия като през 2017. 23% от случаите на издирване и спасяване са от... благодарение на Frontex. В края на април ще направим обща проверка, както казах, оценка с италианските власти. И ако мога да коментирам борбата с наркотици, трафика на наркотици, много успешно мероприятие бе проведено преди няколко дни над 500 кг наркотици бяха заловени по, в рамките на операция Темис при контрол на така, района Полия в юго-источна Италия от, срещу Албания. Бе установено подозрително поведение и с, в координация с правоприлагащите власти в Италия бе осъществено залавяне на тази практика, пратка и арестуване на трафиканти на наркотици. Нека да подчертая, че ние много отблизо следим въздействието на операция Теми, включително на елемента и издирване и спасяване. Считаме, че е, тя се вписва в една по-сложна е, среда в е, Средиземноморието. Няма е, така. Тунис е една нова страна, източник на миграция. Има много гъвкави, добре организирани криминални е, групи, занимаващи се с различни аспекти на бизнеса, ако така мога да кажа, трафик на хора, на наркотици а, и други незаконни дейности, като например трафик на оръжия. Наблюдава се също така и повече така дейност по незаконен трафик през митницата и за това ние засилваме в рамките на интегрираното управление на границите крайбрежната охрана. Без да прекаляваме, нека да кажа, че сме наясно, че е, никак не са по-низки е, терористи, така, заплахата от тероризъм. За това и е, трябва да направим така, че да няма неоткрити преминавания на границата, които да създават проблеми за сигурността. Благодаря. Сега вече мисля, че е време да, дам, да дадем думата на нашия отговорник за основните права. Благодаря. И сега е, искам само да обясня, че е, координаторите също е, по темата помолиха госпожа Фернандес да присъства и да участва в нашата среща. Може би за първи път в нашата комисия, госпожо. Или да, по-рано, доста по-рано сте била. Заповядайте, имате думата, след което ще започнем дебата. Thank you, Mr. Chairman. Thanks a lot for the floor. Много благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа пред Комисията по граждански свободи и пред Европейския парламент. За мен е наистина висока чест да бъда тук сред вас в капацитет като а, къп, съветник, работещ по въпросите на основните права в агенцията. По три въпроса ще се изкажа. Функционирането на механизма за подаване на жалби – доста интерес се проявява в парламента във връзка с създаването на новата а, гранична брегова агенция. По-нататък във връзка с основните права ще се изкажа по темата и а, ще продължа и с още един въпрос. Що се отнася до механизма за подаване на жалби? във връзка с даването на агенцията, съответно октомври 1 2016 година създаден, мисля, че това е а, като цяло а, един механизъм за наблюдение, спазване на нормите и разбира се, пряко свързан с дейността на агенцията във връзка с докладването пред служителя по основни човешки права във връзка с нарушенията в тази област. Жалбите, които получавам, е във връзка с право на достъп. Ние, разбира се, правим проверка на достъпност, на начина по който, разбира се, са прияти или не доказателствата, работата в областта на агенция Frontex в тази насока. След това, във връзка с отделните случаи, които засягат държави членки, е, служителя се догадва пред изпълнителния директор. Ние винаги копираме жалбите до изпълнителния директор, сезираме го, след което се проследява движението и развитието на отделния случай, констатациите, които се докладват пред нас, за да можем в крайна сметка да приключим работата по конкретния случай. И преди периода, който все още е, сме на етап проучване, година и половина се предвиждат в механизма за жалби за този въпрос – ние създаваме а, автоматичен начин за а, разпределяне на отделните дела, извършват се консултации относно отделните аспекти с основните права, подготвени са конкретни норми с съгласието на изпълнителния директор и след това по отношение на препращанията и позоваванията работим съвместно. Необходимо е да се направи препращане на съответните аспекти по делата и в държавите членки. Има конкретни формуляри, които се е, предоставят, също така информация по случаите. След това на 10 езика се превежда досието за да може да има по-голяма достъпност до механизма. Всичко това е налично на интернет страницата на Frontex. Освен това, в е, новата ни страница, която скоро разработихме, предвиждаме и даваме възможност за пряк достъп във връзка с механизма в онлайн среда т.е. съвсем пряко може да се извършва тази комуникация през интернет страницата. Е, получихме 19 жалби, 5 от които са допустими и онези, които са свързани с е, допускания за нарушаване право, предоставяне обежище, екстрадиция, прав, правни защита и също така а, има и а, един случай свързан с дете, така че разглеждаме и този аспект. Открити са три от тях във връзка с работата на конкретните служители. Очакваме и отговора от държавите членки. По един случай служителя по основни права очаква изпълнителния директор да в писмен вид каже мнението си по конкретното досие. Като цяло всичко това е свързано с дейности, които са или в мандата на агенцията, или пък условия за задържане, въпроси свързани с е, решения, които са взети е, за изчакване, предоставяне обежище, статут на обежище, защо не е взето това решение например, или а, е, окончателно решение, което е обжалвано, но то не е в е, правомощията на а, е, съответно служителя по основни човешки права и всичко това се препраща на националния механизъм за жалби, защото там има, разбира се, възможност за тяхното разглеждане, както и на омбудсмана в държавата членка или организацията, която подкрепя и работи в тази област. Искам да подчертая, че оценката, която се извършва по всяка една жалба, служебно се извършва от нас. Жалбоподателя подава жалбата, не се изисква участието на юрист, така че механизма е достъпен и упростен. При, бих искала да а, подкрепя наистина а, така разработения механизъм и системата, преработката на сегашните норми. А, необходимо е изключително важно всичко това да се постигне, за да се разпространи механизма, да има възможност наистина той да бъде използван като възможност за подаване на жалби. По втория въпрос – във връзка с оперативните въпроси. Мога да кажа, че ние, имайки предвид ограниченото време, но получихме международна консултация по всички аспекти от операции, по които Имаме съгласие, както казах, графикът е много кратък. Става въпрос за наблюдение на тези планове, защото това е много протяжна дейност, но се опитваме да заложим предпазни механизми във връзка с нарушаване евентуално на основните права в рамките на Frontex. Е, е, необходимо е да имаме ясна цел. Оперативните планове трябва действително основно да защитават основните права в рамките на операциите. Работим на техническо ниво за обмен на информация и начин по който може да се измерват тези подходи, за да се гарантират спазването на основните права в хода на операциите. Изпълнителният директор вече засегна въпроса с оперативните планове. В регламента се предвижда механизма за препращане, сезиране, на съответните лица във връзка с жертва трафик на хора, непридружени малолетни лица в уязвимо положение, препраща се и се разработва механизъм за препращане към съответно компетентните органи. Два пъти се извършва подобно начинание миналата година и сега. Необходимо е да се предостави допълнителна информация и примери в тази област. Освен това, заложени са и инструкциите във връзка с информацията и механизма за подаване на жалби за да можем наистина да предоставим допълнителна информация за този механизъм като цяло. Когато става въпрос за предизвикателствата, достъпа до международна закрила е, е предизвикателство в конкретни точки на света. Понякога става въпрос е, за много сложни въпроси за е, лица без гражданство и а, е, във връзка с Европейската служба за подкрепа в областта на обежището, ние работим в агенцията при разработването на конкретните операции. Напоследък обръщаме внимание при предоставяне повече насоки относно права на дете, джендър въпроси, имайки предвид и инструкциите, които трябва да се предоставят съответно на оперативните екипи. Що се отнася до децата? От известно време разработихме концепция е, за обхващане на този процес от летищата, а именно как могат да се идентифицират на летище деца в риск, как да се реагира бързо, как да се докладва съответно е, въпросното дело, е, процес в държавата членка и съответните компетентни органи, за да се действа в интерес, върховния интерес на детето. Тази година също така разработихме и наръчник с инструкция за а, сухопътните граници. Всъщност в теми също ще бъде засегнат този въпрос. Що се отнася до а, въпроса свързан с равнопоставеност между половете, обръщаме внимание при разполагане, назначаване на жени служител служители, не само по отношение на въпроса с трафик на хора, но и в други области, за да можем наистина оперативно да осъществим този замисъл. И работим активно по този въпрос. На последен етап сме при предоставяме съответни насоки, както при взимане на отпечатъци от пръсти, е, съвсем наскоро започнахме да дискутираме с служителите, че наистина, когато има съмнение за въз... истинската възраст на лицето, трябва да се приложат конкретни мерки и съответно съответно е добре от е, един и същи пол да бъде е, служителя при взимане на пръстови отпечатъци защото не е много удачно мъж да сваля отпечатъци на жени и това е важно да се има предвид при други операции. Що се отнася до въпрос във връзка с а, наблюдението. Изключително важно е да имаме необходимия ресурс и а, в някои случаи от началото на операцията повече от 150 доклада сме е, получили до сега, може би три основни е, заключения. В медицинските заключения, изключително важни констатации в рамките на тези операции – които се провеждат. Е, необходимо е да се извърши е, проверка на здравословното състояние на лицето, преди да се изпраща обратно е, при процедури за връщане, преди да се качи на самолет. Освен това, при непридружени малолетни, изключително важен е въпросът във връзка с гарантиране върховния интерес на детето защото деликатен и чувствителен е този въпрос. И във връзка с насочване конкретно по въпросите за Темис, аз бих искала да разкажа някои положителни аспекти. Е, Вниманието към по-уязвимите групи е включено в плана за действие. Особено внимание се отделя на горещите точки за непълнолетните лица. Също така Децата, които са категоризирани като деца в риска, също така са предмет на внимание и в момента тече пилотна фаза. В момента разработваме наръчник за работа с деца, заедно с изпълнителния директор. Искам да посоча, че операцията по издирване и спасяване е втората по значение операция в общата дейност. Също така засилваме опазването на основните права при процеса на скрининг, например при снимането на пръстови отпечатъци, особено на непълнолетни лица – осигуряваме възможност да има медиатори и устни преводачи, за да може също така да е обяснено какво точно представлява снимането на пръстови отпечатъци преди самата дейност да се извърши. И също така това въжи при предаването по море на компетентните органи на третите държави, има някои проблеми и мислим в момента как в рамките на нашата организация да ги решим. Повечето от решенията трябва да се прилагат на място. Например, при слизането от корабите или при дейността, която се извършва в горещите точки винаги извършваме насочването към съответните центрове чрез сътрудничество с местните полицей, полицейски органи. На трафик на хора очевидно изисква повече усилия. За сега работим до голяма степен по повишаване на информираността за това явление, обучението, за това, но сега в момента вече трябва да започне работата по практика също така. Продължаваме да работим по дейностите по слизането или свалянето от корабите на мигрантите и горещите точки, където трябва да се предоставя медицинска помощ и други видове помощ. Най-важното, разбира се, в тези места за настаняване на мигранти, особено в горещите точки, трябва да им се предоставя повече информация. Също така в моята дейност има и нови дейности, свързани с подготовката към връщането. Например, привличането на наблюдатели от трети държави – подготовката на документацията, която е необходима при финализирането на процеса на предоставяне международна закрила. Председателят моли оратора да приключи да се гарантира това, което трябва да случи след предоставянето на международна закрила и в, случай, в случаите с непридружени непълнолетни лица призоваваме служителите да проявят повече инициатива при определене на реалната възраст. Също така въпроса с уязвимата позиция на жените също е важен проблем за нас, но своевременно ще ви предоставя в друг момент информация председателят. Тъй като ще започне нашето гласуване в 10.50, моля сега да задавате въпроси, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Аз госпожа Мецол благодаря на господин Мецол и госпожа Фернандес за тяхното изложение. Много се обсъждаше операцията Темис в медиите и доколко тя ще се различава от предишните операции, най-вече Тритон. Има два конкретни въпроса, по които бих искал да ви помоля да внесете повече яснота. Първо, самата територия обхваната от операцията – колко повече на север ще се разпростира денстит по операцията в сравнение с Тритон. Дали не бих могли да дадете повече подробности? Не е ли по-разумно от гледна точка на спасяването на човешки живот да се работи по-близо до Либия, за да се предотврати загубът на човешки живот? Второ, имаше обсъждания свързани с, с слизането от корабите на мигрантите – дали това се извършва в безопасни пристанища или всичко зависи от това кой координира операцията, как вие тълкувате прилаганите правила. И последно, когато става дума за конкретни числа увеличаването на броя на мигранти от Либи, дали се очакват нови операции през близките месеци по Средиземноморския регион? Господин Диас Дамера. Много благодаря, госпожо Фернандес, господин Лечери. Аз присъствах на раждането и на преобразуването на компетенцията на Фронтекс в качеството ми депутат в Европейския парламент и знам, че от самото начало е имало много съмнения, особено по горещите точки – това също така се отнася и до различните административни структури, различните агенции Европол, Фронтекс. Каква е точно ролята на Фронтекс в горещите точки? Защото става дума за идентифициране, разпределяне, насочване, превоз. Каква е ролята на Фронтекс? Също така ние виждаме промени в функциите, правомощията на Фронтекс. Не става дума само за спасяване на човешкия живот, и а, операции по търсене и спасяване. Също така виждаме, че има и други противозаконни дейности, е, Незакон риболов, трафик на оръжие, трафик на хора, трафик на наркотици. Каква е ролята на Фронтекс в тази сфера? Защото в момента правомощията му изглеждат неограничени. Така че каква е ролята на Фронтекс прямо Европол? Европол има специализирана операция. Бихте ли казали, господин Лечери, как стоят нещата от правна гледна точка? Дали се навлиза в събиране разузнавателни данни за престъпната ден? Поздравявам ви с вашата ден, но искам да се разсеят тези съмнения, които много често са абсолютно основателни. Благодаря, госпожа Кианги. Благодаря ви. И аз искам да благодаря за тези две изложения. Знаем, че спасяването на човешкия живот, и го видяхме също от видеоматериала, е една от основните дейности на операция Тенис. Обаче това, което виждаме, не е достатъчно и не може да обхване цялото Средиземно море знаем, че едва 23% от случаите са случаите, в които е било извършено успешно спасяване. И знаем, че Фронтекс извършва такива операции по издирване и спасяване. Но кои са тези дейности, които подпомагат дейностите на неправителствените организации, които често биват подозирани в противозаконни дейности и подпомагат или пряко участват в трафика на хора. Има един координационен център за спасяване на хора по море, но оттам постъпват твърде противоречиви данни. След като изслушах слушах съобщенията за организацията Отворени ръце Open Arms, определено съм притеснена. Искам да попитам какви гаранции имаме също така за зачита на достоинството и основните права на лицата, които са спасени в морето. Също така Искам да знам и за ситуацията на мигрантите от Либия и също така искам да попитам каква е ролята на медицинските служби. Например, предлага ли се психиатрична помощ на лицата, които пристигат? Знаем също така, че една е, жена почина след като прекуси а, границата. Тя е пострадала от а, това, че е била пребита, а тя е била бремена в седми месец. И дали има възможност за децата да получават образование? Много често в зависимост от получавания статус, те не могат да получат достъп до образование. И непридружените малолетни лица, можем ли да гарантираме това, че не се извършва трафик на органи. Благодаря, госпожа Стивенс. voorzitter. Beste collega's, ik wil graag even reageren. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да коментирам цифрите, които ни представи Frontex. От Северна Африка пристигат по-малко мигранти. Европейската инициатива за стабилност, който е един мозъчен тръщ, твърди, че бройката обаче се увеличава. Миналата година 17 537 души подадоха заявление за е, убежище в Белгия. Бройката им не намалява. В гръцките острови миналата година са пристигнали два пъти повече лица, отколкото предходни. Същото се случва и във Франция и в Германия. Заявките за политическа закрива се увеличават. И в такъв смисъл Според мен тенденцията е към увеличаване, което е проблем. В Италия, например, не се справят достатъчно добре с е, процедурите по е, разглеждане на заявки за политическа закрила и оттам хората просто нямат търпение да изчакат раз, разреш, решението на заявката им. Те знаят, че в Италия и в Гърция властите няма да могат да среагират достатъчно бързо и затова те се изнасят към други страни. Та, може ли да ми кажете, продължават ли тези чисто процедурни проблеми в Италия и Гърция? или вече е приключило. А какво се случва с европейските средства? Много бих искала да чуя вашите коментари. Госпожа Спинели има думата. Благодаря. Благодаря на господин Леджери и на госпожа Фернандес за работата, която извършват те. Имам въпрос. Оставате ли с чувството, че имате необходимите ресурси и персонал за огромната дейност, която в момента извършвате? И един въпрос за Либия и е, операция Темида. В района Сар в Либия Формулира се това като район САР, но такъв не съществува. Това е официално употребено, потвърдено от Международната организация за мигранти. Така че там не се спазват изискванията за зоната за издирване и спасяване и такава не съществува. Подо... Това понятие и тези зони бяха въведени, за да се спре дейността на неправителствените организации да изнасят с кораби хората. Но се оказа, че либийските власти не могат да се справят. После, това, което коментира и госпожа Мецола за правилата за сваляне на мигрантите на пристанища и то безопасни такива по е, разпоредбите на конвенцията от САР спазват ли се е, съответните изисквания или се пращат тези хора в най-близкото безопасно пристанище? После, приемствеността между е, Тритон и Темис, е, покриваната област 35 мили. Сега казвате, че е, се разширява зоната до 50 мили. Е, Въпросът ми е, кога една малка лодка или надуваема лодка, ако тя стигне до е, така отстояние 25 мили от Италия, тогава, когато вече Италия отговаря за тях, е, кога ще стигне тя е, до 25 мили? Те обикновено пътуват много по-далеч. please. Mulțumesc. domnule președinte. Aici Госпожа Грапини. Ето тук съм, господин председател. Няколко въпроса имаме за, към представителите на Frontex и презентацията им. Първо за директора. Казвате, че над 6000 са незаконните мигранти и рискът от тероризъм не е намалял в сравнение с две години. Сутринта на път за парламента разминах доста въоръжени патрули, което мога да кажа, че се чувствам доста притеснена. Все едно сме под обсада в военно време. Какво бихте предложили вие като специализирана агенция на комисията и въобще на институциите, за да се намали риска от тероризъм? Казвате, че той не е намалял. Естествено, става дума за мигранти, за човешки живот, но как можем да решим проблемите, които водят до тази миграция? Във Франция преди няколко дни бе отново извършен атентат. Как да се справим? Какви нови механизми е необходимо да има? Вие казвате, че има механизъм за разглеждане на жалби. Но едно не разбирам. Когато има твърде сложна процедура, за да се установи дали е, тази жалба е допустима. Ако от 90 жалби се приемат само 5%, е, е много нисък. От 19, извинете. Та, нещо, цифрите не са съвсем точни. Е, безспорно много е важен Фронтекс, много е важна сигурността, но как осигуряваме ние сигурността на европейските грани, е, граждани? Какво смятате, че ще, че ще е тенденцията нагоре ли? Ще се завишава ли опасността от тероризъм или ще намалява? Господин Офтасен, благодаря. Отстраняването на неправителствените организации като част от дейността на Европол ставаше дума за 11 НПО, които работеха, сега е останало само едно. Огромна, огромен е район, в който те действаха. Казвате, че няма да връщате бежанци в Ливия. Защо тогава има инструкции да се спират и връщат морски съдове да се връщат към либийски води? Казвате, че е изключена възможността за действие в либийски води. Тук коментирах и колегите тогава. Какво се случва с тези съдове, които се връщат там? А, правилата за борба с трафика на мигранти са много ясни. За да се считаш за трафикант, трябва от тази си дейност да а, печелиш пари. Но не пилотата не правят това, така че трябва да обсъдим с страните членки какво може или не може да бъде правено. Не може да се обвиняват тук така неправителствените организации, че се занимават с трафик на мигранти. Имате ли достатъчно средства, възможности да извършвате работата, от която се очаква от вас? Това е ключов момент. Сега чуваме, че е, няма съответни финансиране за изпълнение на... Нямате финансиране за задачите си. Благодаря. Заповядайте. Przede wszystkim Господин Jurek. Ведома, що po raz drugi usłyszeliśmy w tej komisji, mianowicie... Благодаря ви. Голям интерес проявявам към втората част, втората основна тема, която разглеждаме днес и не веднъж сме обсъждали. А именно, че всъщност от Тунис има увеличение и голям брой мигранти идват от Тунис. Благодаря за тази информация. Сега ясно става че не по-скоро говорим за хора, които идват просто от страната Тунис, а за тунизийци, за граждани на Тунис. Ние имахме впечатление, че Тунис е една стабилна държава, която относително безболезнено премина от диктатура към демокрация. Но въпросът ми в крайна сметка е защо сега ставаме свидетели на тази нова тенденция? Каква е вашата оценка? На следващо място само за тунизийски граждани ли става дума? Или дейности на престъпни групировки, които действат и в серии други държави. Благодаря. Госпожа Коста. E благодаря много, господин председател. Благодаря на господин Леджер и благодаря и на вас, госпожо Фернандес, за експозетата. Когато започна да действа Темис и когато става въпрос за предвидителните задължения, е, които имах имаше и Италия във връзка с е, спасителни операции, основно в Средиземноморието, но също така и на италианска земя. И сега, въпросът е вече три месеца изминаха или два месеца. Разполагате ли с данни, освен Италия, други средиземноморски държави? Какво е участието им? Колко а, мигранти са посрещнати, зная, че има спад в тенденцията и в броя, но все пак Италия остава основна държава, която приема мигранти в Средиземноморието. И по-нататък също така струва ми се, че Въпроса във връзка с регистрацията и мястото, където се извършва регистрацията, изглежда, че не 100% се снемат отпечатъци все още. И в крайна сметка, какво се случва след приемането? Друг въпрос във връзка с Frontex и мандата. Повечето от мигрантите са от държави като Еритрея, например, Кот Дивуар – и другаде. И остава въпроса също така за прехвърлянето им в други държави. Има ли подобряване във връзка с второто ниво, втори етап на приемане. Следващ въпрос. Много се притеснявам, че от декември насам либийските власти оповестиха, че те е, не искат сертификация за издирване и спасяване от Международната организация е, за миграцията. И във връзка с това бих искала да попитам какво е взаимоотношението с Международната организация, когато става въпрос за най-близко пристанище, но най-близко безопасно пристанище във връзка с международната закрила. И накрая за непридружените е, непълнолетни в Италия през последните две години се провежда целенасочена операция за непридружените непълнолетни. И е, има е, известна координация, която се извършва с е, участието на местните органи, местните власти. Случва ли се това и в Малта, и в Гърция, в други държави, където а, е, слизат по бреговете а, е, мигранти? Има ли а, отделен подход по този въпрос? така че да отговаря на интереса на непълнолетните председатели. Благодаря. Мисля, че достатъчно въпроси бяха зададени на този етап. Така че ще ви дам думата най-напред на вас, господин Лежери, за отговор, след това на вас, госпожо Фернандес. Much, uh, Благодаря, господин председател. Имаше въпроси, зададени във връзка с слизане на сушата в контекста на Темис. Както вече казах, зоната, в която действа операцията, по това има съгласие с италианските е, власти. Такава е нормата, съобразно нашия регламент и разпоредби. И по искане на италианските органи, всъщност, оперативната зона на Темис не припокрива или е ограничена до зони декларирани от Италия за а, издирване и спасяване. Нормите за сваляне на брега са ясни. Ние прилагаме международното право и европейските регламенти в тази област, което означаваш регламент 65 черта 2014 се прилага към операциите на Frontex. И освен това, има и разпоредби в международното право, морско право по-конкретно, където се предвиждат съответните разпоредби, които трябва да бъдат прилагани при е, разтоварване на суша. Трябва отново и отново да повторим, за да бъде ясно, че няма слизане на суша в не държави членки на ЕС, Либия, Тунис или други държави членки, които не са, държави, извинете, които не са членки на Европейския съюз. Освен това, има и механизъм за координация между морските центрове за а, издирване и спасяване от страна на ЕС и има офицери за връзка, които са разположени в съседни държави членки, в Рим, например, в центъра, командващия център по Темис. и има а, обмен на информация, а, технически напълно възможен, функционира между унези, които извършват издирване и спасяване от страна на Европейския съюз. Дали очакваме издирване редица на, в средите на лицата мигранти, идващи от Либия. Не очаквам това, поне сега, когато станаме свидетели от лятото на сам 2017 година, че има намаляване минус 60% от началото на годината – дори минус 70% спад мигранти, които идват директно от Либия. Някои въпроси бяха зададени във връзка с хотспот центровете, а, приемни, във връзка с работата на агенцията и някои правни въпроси във връзка с задачите, които се извършват от агенцията. Понятието за тези приемни центрове не е променено, остава същото, каквото беше при създаването през 2015 година за Гърция и Италия. Не е административна структура, оперативно сътрудничество е. La Comisión Европейската комисия изрично посочи, че това е административна структура. Това тя го съобщи тук в парламентарната ни комисия. Uh, От оперативна гледна точка uh, виждам, че ние работим по места в рамките на своите правомощия и мандат, но разбира се, ние координираме дейностите си. Ролята на Фронтекс е следната. Ние изпълняваме наблюдение на границата. При морска граница често става въпрос за издирване и спасяване – ако има операция с дирване и спасяване, тогава командването се прехвърля към националните органи, които отговарят за издирване и спасяване. В случая с Италия това означава, че командването преминава от Министерството на вътрешните работи към Министерство на транспорта. Така че, когато има операция по издирване и спасяване, тя се координира съответно от Морския център за координация издирване и спасяване в Рим, координира се от Италианското министерство на транспорта, Гвардия Костиера, което означава, че Frontex разполага своите активи и трябва да следва нормите и инструктажа, който се получава от Италианският морски координационен център. После, когато а, спасените лица се свалят на брега, това се случва в приемните специализирани центрове, понякога поради липса на капацитет. Те се е, е разтоварват в други зони в Италия, неофициално тези специални е, хотспот приемни центрове, а конкретни е, служби, които ги приемат и системата е така разработена, че можем да подкрепим именно действията във връзка с проверка, сваляне на отпечатъци, до толкова, доколкото това е необходимо. Ролята на агенцията в приемните центрове е да подпомогне местните национални органи при е, получаването на информация разговаряме с мигрантите с цел да получим повече информация за тяхната предистория, националност, причините поради които те са се качили на морския съд и са спасени съответно в последствие. Така че понякога получаваме и лична информация, която би могла да бъде използвана и за наказателно правно преследване. Когато изслушаме историята на мигранта, когато е нужно да се задейства механизма за международна закрила, тогава Ролята на служителите от Frontex е да пренасочат съответно лицето към компетентните органи за получаване статут на убежище. Това може да бъдат местните а, служби съответно в държавата членка или на ЕАСО. А, ако засечем информация, която а, предизвиква притеснение във връзка с сигурността или че може би а, лицето е участвало в трафик на хора или престъпна дейност, ако има подозрение, че лицето може би а, има предистория, свързана с тероризъм, тогава се препраща на вторична щателна проверка, съответно Националната полицейска служба или Европол. Правното основание за това е ясно – и Frontex е като агенция гранична брегова има мандат първо да се, е, има компетентност да допринася борбата срещу престъпна дейност на външна граница и освен това има мандат да допринесе за възпиране е, на тероризъм до толкова доколкото се засяга външна граница. Ние не сме а, оперативно разузнавателна агенция, нито пък звено и агенция за борба с тероризъм. Трябва да сезираме Европол и съответно на Националната полицейска служба. Но това, което можем да направим е всъщност да сезираме именно Европол и националните полицейски служби в тази насока. След това се дава съответно разрешение от Европейския надзорен орган по данните, когато става въпрос за лични данни. Има пилотен проект от 2016 година, подкрепен от надзорния орган на ЕСА и когато новия мандат влезе в сила, когато уточнихме всичко във връзка с сътрудничеството с Европол, националните полицейски служби, ние нотифицираме и казваме ние, когато кажем ние агенцията и това означава и лицето, което се занимава с защита на личните данни, нотифицира съответно надзорния орган. Процедурата е именно разработена разглеждана от надзорния орган. Е, Тук бих искал да кажа, че поради нашия мандат, е, който в момента е повече насочен към правоохранителни дейности, включително и обработен лични данни. В момента укрепваме тази дейност. Е, в момента се формира специален отдел по защита на личните данни. Ще бъде назначен специален служител, отговарящ за тази материя защото виждаме, че в нашата агенция трябва да укрепим този вид дейност. По другите въпроси, свързани с това, че теми си това е наистина така, не охваща цялото Средиземно море. И имаше въпрос също за ситуацията в Либия, че ситуацията не е там особено положителна. В Средиземно море имаме три операции, изпълнявани от Frontex, Темис, тук страната домакин е Италия. Продължаваме с операция по Сейдон и Гърция е там държавата и също така има постоянна операция Индало, там страната домакин и е Испания. Преди тази операция била сезонна и се изпълнявала само през лято, но поради данните, количествените данни, и с това отговарям на въпроса за лицата, пристигащи в други държави членки. За, момент, за момента Италия остава държава членка с най-големия брой пристигащи там мигранти. Милата година на второ място беше Гърция и Испания е на трето място – трябва да кажа, че броя на мигрантите, пристигащи в Испания, нараства значително и за това подписахме споразумение с компетентните органи в Италия операцията им дало да стане постоянна. И така извършваме координация между всички държави членки. Имаме също така служба, която е посветена на Евросур и също така в максимална степен предоставим информация, когато имаме информация, която е значение за държавите членки. Ситуацията в Либия мога да кажа това, което съм прочел в откритите източници. Нямаме наши представители в Либия ние в максимална степен допринасяме за усилят на Европейския съюз по изграждане на капацитета в Либия, но трябва да кажа, че трябва тук да сме скромни, защото това е огромна задача и всички сме наясно, че условията за приемане и настаняване на мигрантите в Либия не отговарят на хуманитарните стандарти, които ние бихме очаквали от наша гледна точка. Що се отнася до показателите, свързани с заброя лицата, търсещи убежище, да, наистина расте броят, или може да кажем, че има много голям брой молби за убежище, подадени в различните държави членки на Европейския съюз виждаме един парадокс и работим по него. Искаме да разберем защо е така. Искаме да разберем какви са причините за това. Броят на разкритите незаконни пресичания на границ, на външните граници намалява. Миналата година намаляването беше 60%. Независимо от това, на нивото на Европейския съюз. Със средния показател е 60% по-малко, обаче държавите членки съобщават за увеличаване или за висок брой молби за убежище. Тук може да се потърсят различни обяснения. Може би някои от кандидатите за убежище са хора, които вече са се намирали в Европейския съюз. Някои от тези молби може би са свързани с това, което се нарича вторично движение от една държава членка в друга, но не можем да изключим и, че всички незаконни пресичания на границата с разкрити, може да има някои нови маршрути или някои по-фрагментирани маршрути, които е, не сме разкрили. Може би всички тези причини могат да обяснят това явление, така че работим с държавите членки, Европейската комисия и Европейската служба за подпомагане на обежището по този въпрос. Имаше въпрос също свързан с факта и това отново е територията обхваната от е, операцията. Става дума, че Е, много от е, мигрантите не могат да стигнат до зоната на Италия, в която се извършват операции по издирване и спасяване. Искам да кажа, че когато става дума за издирване и спасяване, Frontex не е ограничен от е, зоната за операции по Темис. Uh, извинете, ние не можем да излизаме от тази територия. Извинете, и не можем, например, да се намесваме, да действаме в случай, например, на трафик на наркотици извън зоната. Но ако координационна център за действия по море активира дейностите извън зоната, то тогава ние можем да излезем извън зоната и да се насочим към онези места в морето, където трябва да извършим дейности по издирване и спасяване и съответно да транспортираме мигрантите до съответните горещи точки. Така че ако дейността по издирване спасяване се координира не от Италия, а от друга държава членка, ние всъщност изпълняваме указанията на координационния център и той ни казва къде точно трябва да бъдат свалени на суша мигрантите. Що се отнася до тероризма и как се борим срещу него отново. Ние не сме агенция, която е специализирана в борбата срещу тероризма. Ние сме агенция за брегова и гранична охрана. Ние имаме много правомощия, но що се отнася до първопричините за тероризма – Разбира се, има много причини, някои от тях не са свързани с управлението на границите. Но що се отнася до управлението на границите, ние трябва да правим и правим максималното, за да могат терористичните дейности да и лицата, които могат да ги извършат или имат подобна предистория, да не пресичат нашите граници. За ролята на неправителствените организации указанията или насоките, които следва да се дават от държавите членки. Има кодекс за етично поведение. Решението за него беше взето от италианското правителство през лято на 2017 година. Доколкото знам, много неправителствени организации съгласиха да се присъединят към този кодекс за поведение и да сътрудничат с италианските компетентни органи и други субекти като Frontex. В Гърция също така беше възприята подобна практика на кодекс за поведение, така че това са всъщност насоките, на които следва да се опираме, когато става дума за сътрудничество между органите за опазване на реда и неправителствените организации. Председателят е, моли оратора да приключи изказването за Тунис. Поне половината от пристигащите от Тунис мигранти са тунизийски граждани, но също така има и хора от е, Африка на юг от Сахара, които преминават през територията на Тунис и има определена загриженост и тук също във връзка с сигурността. Някои известни британски вестници разкриха информация преди време във връзка с това. И накрая, какво се случва след регистрацията в горещите точки? След тази регистрация – мигрантите, които имат право на международна закрила, се насочват към процедурата за убежище, а нези, които нямат основания за това, например, економически мигранти или лица, които нямат хуманитарни основания или нямат членове на семействата, с които да съединят те се връщат в страната на происхода, при положение, че това е сигурна страна за тях. Така че това е, което мога да кажа, но не искам да я преча на Инмакулада да отговоря на въпросите, които бяха отправени към нея. Благодаря. Да, винаги е, сме притеснени от време, но много се радвам, че този път имахме възможност да ви предоставим достатъчно да отговорите. Заповядайте, госпожо Фернандес. Благодаря, ще се опитам да отговоря кратко по правото на здравеопазване и образование и е, дейността на трафикантите е, в е, така наречените горещи точки и в нашата дейност като цяло. Ние на моменти изпращаме и е, медицински работници на място, но ние всъщност не отговаряме за предоставянето на, так... на медицински грижи. Това е ресор на страните членки. Но тъй като има е, така безпокойство по тази е, тема, ние осъществяваме координация. За бремени жени, връщане, е, действително е, доста често излиза този проблем напоследък и ще го е, обсъдиме при преразглеждането на насоките, особено за подобни случаи с уязвими лица. Няма стандартна практика в Европейския съюз, кога бременна жена може да бъде връщана. Трябва да потърсиме някакво приемливо решение и да дадем съответните насоки. За правото на образование по същия начин ние не отговаряме за това, и е, реално дори не е, присъстваме в областите, където е, са съсредоточени непредружените малолетни. Ние отговаряме единствено за процеса на регистриране и приемане и първоначалната подкрепа на властите, които са свързани с тази дейност. Разбира се, и идентифицирането на лицата, защото по този начин техните, техната ситуация може да бъде приоритизирана, да бъдат обработени по-бързо. Действително, по въпроса за това откъде идват миграциите и, трап, и борбата с трафика. Опитваме се да се справим, включително и с трафика на органи, който става проблем. Не мисля, че е, нивото на подкрепа е до, развито до там, доколкото би ни се искало. Е, примерно доста се забави е, времето, което ни беше необходимо да назначим лице за разработване на системата ни. Та, е, много е важно първо да имаме добре установени вътрешни процедури. И сега вече това го приключихме и можем вече да занимаем с е, постъпващите жалби. Имам материали, които мога да ви предоставя. Искахме просто да създадем първо вътрешната организация и след това да разпространим информацията за механизма за жалби. Естествено, 19 жалби далеч не отразяват реалността. И въпроса за подкрепата и ресурсите в център, командния център. В момента в моят екип работят 6 души. Имаме и консултативен форум от секретарията. Те са подкрепени и съответния персонал. Имаме и асистент по механизма за жалби, плюс моя административен помощник – и сега ще отговоря вместо нашия директор. Още трима души има, помощници, асистенти, които ще се присъединят към нас някъде през май. Но това далеч не е, е необходимата бройка от е, персонала, който да ни даде възможност да се справим с огромния, огромното увеличение на задачите, които ни очакват председателят. Благодаря, госпожо Спинели. Останах с чувството, че искате да питате нещо. Заповядайте. Съвсем е, кратък е, въпрос за господин е, Лежери. Може би не съм разбрала добре отговора. Може ли да потвърдите, че е, е, в Либия няма зона за издирване и спасение? защото вие казахте нещо в този смисъл в уводните си думи. Нека да ви отговоря на френски, защото ме запитахте на френски, за което ви благодаря. Не считам, че е, зоната е, за е, издирване и спасяване в Либия не съществува от е, лятото на 2017 има едностранна декларация, която създаде едно положение, което няма да коментирам, но в е, тази зона е, има, виждаме го, че има дни, в които либийската брегова охрана се занимава с дейност по спасяване по море но ние нямаме е, връзки между Фронтекс и Либийската гранична охрана, крайбрежна охрана, за да сме наясно какво се случва. Знаете, че има европейски проект за изграждане е, е, на координационен център в Триполи за координация именно на подобна дейност. Финансира се построяването на този център с европейски средства. Италия работи по въпроса и те поискаха Frontex да е, сътрудничи с е, е, тях. А, също и е, мисията ЕОБАМ в Ливия е свързана с е, този проект, който се е, управлява от Европейската комисия. Благодаря, е, господин Лежери и госпожо Фернандес. Благодаря и на колегите за въпросите. В 11.15 започваме с гласуването. Colleagues, if you're ready, we can begin. Ако сте готови, колеги, можем да започнем. Моля, заемете местата си. както ни е обичаят, електронно гласуване. нещастни случаи. Нека да изчакам колегите да си вземат местата. Знам, че има колеги, които бързат за полет или за влак. Започваме сега с първото гласуване, проекто становище от Комисията по транспорт, господин Скриме, кооперативна съвместимост на електронни системи за пътната таксуване и улесняване на трансграничен обмен на информация за неплащане на пътни такси в е, Съюза. Преработен текст на 24 май ще се гласува в Комисията по транспорт. Господин Скрипек, искате ли да коментирате нещо? Всички заели ли са си местата, готови ли са да гласуват? Ами, вече съм уморен преди Великден. Е така. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Все още продължаваме с гласуването. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Не, както виждам. Сега вече всички са гласували край на гласуването. Приема се изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 25-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 33. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34. Моля, гласувайте. 34, 35 и 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 4-4. Моля гласувайте. Предничното беше прието. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 60-то. Моля, гласувайте. Closed. Прекратете гласуването. Приема се. 62. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Шесто изменение от преембила. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Седмо изменение, моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Осмо изменение, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Девето. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Десето. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 11. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 12 изменение. Моля, гласувайте. Моля, прекратете. Приема се. 14. Моля, гласувайте. Close. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 15. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 16. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 18. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Второ изменение, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 20 изменение, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62. И трето, прощавайте. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 64. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И накрая гласуване по именно по целия проект. Прекратете гласуването. Приема се 48 за, 2 против, 4 въздържали се. Поздравление за докладчика. Колеги, преминаваме към гласуване на доклада. Госпожа Стивенс, решение на съвета за сключване от името на Европейски съюз на Конвенцията на съвета на Европа за предотвратяване на тероризма. Преди гласуването разбирам, че госпожа Стивенс желая да направи кратко изказване. Заповядайте. Много благодаря, Колеги, по време на едно наскорошно заседание на комисията Либе, аз се изказах по въпроса, имаше и въпроси, и имаше наистина правна война между съвета, парламента, комисията и сега държавите членки, когато става въпрос за споделена отговорност и сигурност, а, има несъгласие, затова организирах заседание на съдокладчиците и а, е, решихме съвместно да а, е, включим някои правни позовавания в е, нашето предложение за резолюция и ние ще можем да гласуваме и по двата доклада в този смисъл. Благодаря. Председателя, започваме гласуване. Първо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Второ. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Трето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И сега по именно гласуване по цялото предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 47 гласа за, 5 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчика. The... Преминаваме към следващия вод. Отново госпожа Стивенс, решение на съвета за сключване от името на Европейски съюз допълнителен протокол към Конвенцията на съвета на Европа за предотвратяване на тероризма. Съвместно с 13-та точка от дневния ред разглеждаме тази точка за ваша, измор... и, е, за ваша информация. Първо изменение, моля гласувайте, прекратете. Приема се. Второ изменение, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. Трето изменение, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля гласувайте. Vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. И окончателно поименно гласуване по проекта. Моля, заповядайте, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 49 за, 5 има против, няма въздържали се. Поздравление за докладчика. So, Сега преминаваме по двете психоактивни вещества и контрол на 8 февруари съвета а, информира парламента за 7 вещества. Бе представен доклад за 7 вещества във връзка с а, комисията на ООН, препоръката, 5 са обхватени в конвенциите и има също така включени са тези аспекти за борбата срещу наркотиците и не е необходимо съвета и парламента по тези пет вещества да предприема стъпки. Имате съответно писмото. Все още обаче се очаква мнението на парламента по другите две вещества. Докладчика желая ли думата преди гласуването? No, no. Не. Доста бързо наистина представих темата, но ако желаете, можете да вземете думата. Тогава нека да преминем сам... към самото гласуване. Благодаря. Майте Пага Сартур Дуа Руис е докладчик. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се 53 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчицата. Okay, the... Минаваме към второто досие. Това е точка 16. Отново по именно гласуване за веществото. Vote is closed. Прекратете гласуването. 52 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравление отново за докладчицата. Okay, so So colleagues, we come to point 22. Колеги, точка 22. Това са за регламента за създаване на Европейската прокуратура. Знаете, че подготвителната дейност вече започна, що се отнася до избора и назначаването на главния европейския прокурор и европейските прокурори, член 14 или не трета на регламент за Европейската прокуратура предвижда създаването на комисия по избора. Тази комисия трябва да се състои от 12 души, избрани измежду бившите членове на Съда на Европейския съюз и Сметната палата, бивши национални членове на Евроюста, членове на националните върховни съдилища, прокурори високо ниво и юристи с призната компетентност. Едно от лицата трябва да бъде предложено от Европейския парламент и ние получихме следните предложения от групите в алфавитен ред. Кандидо Конде Помпидо, Рашида Дати, Ева Жули, Антонио Мура и Мариус Ворничано. Вие получихте списъка на предложените кандидати и също така информация, свързана с професионалните им биографии. Гласуването ще бъде чрез електронно тайно гласуване и кандидатите също така ще гласуват по азбучен ред. Така че искам да ви помоля също да гласувате само за един кандидат, за останалите четири кандидата може да гласувате против или да се въздържите. И ще има синя светлина, която ще го показва. Така че може да гласувате само за един кандидат. И след това може да се въздържите. За да се въздържите, трябва да изпреварвате събитията, т.е. трябва да гласувате или ще всички останали кандидати или да се въздържите спрямо всички други. Тоест това няма да бъде обичайното въздържане, е, защото в Европейския е, парламент можем да и трябва да изпреварваме събития, т.е. трябва нещо да се направи, за да се въздържи човек. И всъщност ще има светлина, която ще показва и така, ще чета името на съответния кандидат и след това ще се извършва гласуването. И така отново по азбучен ред. Първо господин Кан... Кандидо Конде Помпидо. Моля гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. And I'll read out the, for this candidate. It's not necessary to read out the vote. Okay. Не е необходимо да се чете резултата. Госпожа реши да дати следващия кандидат. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Okay. So we go to Miss Eva Jolie. Госпожа Ева Жоли, третия кандидат. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четвърти кандидат, господин Антонио Мура. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 5 кандидат господин Майло Заборничано. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Така, вече са отбелязани резултатите от гласуването. И така, избраното лице е госпожа Рашида Дати. So now, Сега следващата точка Това е плурализма в медиите и свободата на медиите в Европейски съюз. Докладчика госпожа Барбара Спинели. Дали докладчика би искал да вземе думата? Не, благодаря. Предпочитам да не взем думата. Благодаря ви, Барбара. Господин Тиздемера. Много благодаря, господин председател. Само искам да посоча, че гласувам срещу загатването, което се прави за Испания в изложението на мотивите. Това е несправедливо изказване и то се дължи на липса на информиране или липса на информация. Добре, отбелязваме си надлежно, господин Демера. Нека да преминем към гласуването. Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Подобрено. Изменение 92. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 96. Моля, гласувайте. Край на пасуването. Приема се 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 103, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 104, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 105, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 106. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 112. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 113, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 119, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 124. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 125. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 132. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 133. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 134, моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 135. 135, моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 136. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. 15 параграф от Комисия за култура. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 138. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 139. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 147. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 148. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 149. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 152. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се компромис 8. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 168, моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. 169, моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 16 на Комисия по култура. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 178. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 181 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 193, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13А. Компромисно изменение. Извинявайте, казва председателят. Компромис 13 се приема. Сега гласуваме компромис 13А. Машините доста бавничко читат. Съжалявам за което. Бавно виждаме резултатите. Приема се. Компромис 13 та Това беше 13 та Изменение 197. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 200. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 201. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 203. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 204. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 17 от култура. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 212 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отпада 214. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 215. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 216. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 219. Моля, гласувайте. 219. Край на гласуването. Прието. 220. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 221. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 222. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 223. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 224 гласовете. Край на гласуването. Приема се 226. Моля гласовете. Край на гласуването. 227. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно, моля гласувайте. Приема се. Изменение 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 5. Край на гласуването. Приема се. 6 и 7. Идентични. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Единайсто, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 17-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 22. За. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15-ти компромис, бил. моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 28 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37. Изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и четири и седемнайсет идентични. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 45 моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 48. За. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 55-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59 18 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 63-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19-ти компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 67 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 78 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И за Юри параграфите. Осми параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девети параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15. Юри, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 параграф, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Конт 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18 параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 параграф. Край на гласуването. Приема се. И по именно гласуване, моля гласувайте по цялото предложение. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 44 гласа, 3 против и 4 въздържали се. Поздравления Поздравление за докладчицата. Процедурен въпрос ли има? Те. Благодаря. Искам да кажа, че ще представим съобщение за на онези, които не са съгласни, имат особено мнение. Да, добре, благодаря. Колегите, приключваме с гласуването и самото заседание по точка разни. Има ли съобщения? Не. Следващото ни заседание ще бъде на 9 април. Пожелавам на всички приятна великденска вакансия. Благодаря ви. A well-deserved break. Всъщност, почивката ви ще бъде много заслужена. Така че още веднъж ви пожелавам много приятни, весели великденски празници.